Okay, dear colleagues, I think we can... Колеги, мислим, че, мисля, че можем да продължим. Стигнахме до точка 10, именно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания. И така, госпожа Хайди Хаутала има думата. Благодаря, господин председател. С ваше разрешение искам да изкажа а, вярването си, че слабото присъствие в залата не означава, че темата не е важна, напротив. Така че Смятам, че темата е много важна и за нас, и за другите държави. Ще видим а, как ще съчетаем компетенциите на Юри с другите компетентни комисии по темата. Някои от колегите публикуваха изменения. Аз като докладчик приветствам тези предложения Нека да благодаря на колегите Роза Естерасгун, Буда, Крисо Гонес, Гаримант и господин Джамбаски и също и госпожа Коша. Всичките тези изменения засягат хората с слухови увреждания и а, госпожа Хелга Стивенс е докладчика и има наистина великолепна координация между отделните комисии. Почти всички изменения от 31 има за цел да подсилят посланието и със сигурност а, не виждам никакъв проблем да се намери един добър компромис. А ако може въобще да се говори за компромис, просто една по-добрена версия на текста. Така че като цяло сме твърдя, че сме единодушни по правата на хората с увреждания, както и ратификацията а, на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Може би ще е добре да помоля сега колегите, ако искат да обяснят малко повече по техните изменения. Ако някой желая да вземе думата, преди да се опитаме да приключим с това вече за окончателен а, тип на становището. Да, казва председателя, благодаря. Сега наистина е времето за членовете на комисията и техните коментари. I do not see Въобще не виждам ни един човек да гледа към мен с желанието да вземе думата. Така че мога да кажа, че няма желаящи да коментират. Благодаря на госпожа Хаутала за презентацията по темата. И това означава, че приключихме точка 10 и ще продължим с размяна на мнения с комисията на госп... комисаря господин Хил относно читането по държави до 2016. Отново 15 минути почивка. Колеги, нека да започнем. Тук сме, за да обменим становище с комисаря Хил по докладването държава по държава. Нека да ви приветствам и да го приветствам него с добре дошъл. Това е заседание на комисията Юри, Еконт, Такс. Трите председатели, тримата председателя са тук. Събрахме се, защото това е тема, която е от компетенциите на комисията Юри, на юридическата комисия по темата фирмено право. Също искам да приветствам председателя на економическата комисия Алберто Голтиери и същи на комисията по данъците Ален Ламасур. Добре дошли. И без повече отлагане, като си има предвид, че и комисария разполага с ограничено време, той трябва да си тръгне 6 без 15. Нека да дам думата на Гуалтиери за уводни слова. Благодаря. Господин председател, искам да ви благодаря за това, че приехте да имаме това съвместно изслушване тук с комисаря Хил относно докладването държава по държава. Съвместно с трите комисии – Приветствам и вас, приветствам и комисаря, както и колегата Ален Ламасов от Комисията по данъците. Вече има предложение на комисията, направено в пленарна зала миналата седмица в Страсбург за докладването държава по държава. Радваме се да, да, да, на широката подкрепа към това предложение тук а, искате корпоративна прозрачност при облагането. Това е много важно, особено в настоящият политически контекст след документите от Панама и разкритията. Парламентът, комисията ЕКОН, а, отдавна настоява такова, да има такова докладване по държави особено след директивата за капиталовите изисквания в финансовия сектор. След това имаше и различни изменения. И наскоро имаше един а, законодателен доклад за прозрачност при данъчното облагане и координация, а, което да въжи за всички сектори. Така че моментът е много, много важен. Приветстваме факта, че предложението е разширено за да включи компании, които са дъщерни, за да може да се докладват пълните им действия в отделните държави. И сега можем да започнем нашата дейност като законодатели и да подобрим, подсилим това предложение, особено с разкриването на економически дейности извън Европейския съюз. Целта е да имаме пълна система за докладването държави по държави за всички законодателства и това да въжи за всички банки, за всички международни компании и по този начин да разширим обхвата и да наложим повече ефективност относно държавите, които участват. Разбира се, за нас това е исторически момент, Радваме се да започнем работата тук с това съвместно заседание. Благодаря ви за присъствието, благодаря на комисаря за посещението тук. Заповядайте. Нека да дам думата на Елена Масур за вводни слова. Мерси, президент. Благодаря, господин председател, че приехте принципа на това изслушване. Благодаря на комисаря Хил той се явява сам пред Европейския парламент, само ако има три комисии, които да го чуят. Между многото новини, които касаят Европейския съюз, по-голямата част, за съжаление, са лоши. И това, с което ние се занимаваме, сега отговаря на една бъдеща добра новина. Европейския съюз е зад и други държави членки се борят започнаха битка срещу данъчните злоупотреби, които битка ще спечелим. Беше създадена една временна специална комисия, която прие известен брой препоръки на пленарното на парламента в тясна връзка с работата на комисията ЕКОН, която също излезе с препоръки в този смисъл и те касаят европейското равнище и световното равнище. И този доклад страна по страна е част от тези препоръки. Ние изявихме желание информацията да бъде колкото може по-прочна и по-обширна, да не се ограничава само до данъчните администрации и сме доволни, че видим, че виждаме Европейската комисия да върви в тази посока и както каза, беше казано, може да се опрем на опита, който имаме вече две години с европейските институции и банки, ние ги слушахме в комисията такси, те признаха, че са задължени да предоставят, да направят публично е, своите данни. Но искам да добавя също, че изслушахме 15 ти на мултинационални компании, по-голямата част от които американски, включително основните в е, цифровата економика. И зададохме въпроса. Готови ли сте за този, това докладване да страна по страна и да предоставите пред публиката счетоводните елементи, които се изискват? И по-голямата част от тях е, казаха, почти половината казаха да. Например, за производството на мобилните телефони има двама голями производители в света. Достатъчно е един от двамата да поеме инициативата, да направи публична информацията, за да може и другия да бъде задължен да направи същото. В противен случай ще загуби своята репутация и доверието на гражданите. И ето защо ние отдаваме голямо значение на този дебат и предложенията на Европейската комисия и по-специално заключенията, до които вие стигате, господин председател, от проучването на въздействането, което беше извършено. Благодаря. Благодаря. Сега, ако мога да помоля лорд Хил да направи своята презентация. Благодаря. Благодаря за поканата тук а, и за благодаря за събирането на три комисии. Наистина е шанс, надявам се, е възможност да го отбележа тук пред всички, че а, сме тук да разискваме тема, която отдавна е залегнала в нейния ред. И моята работа тук е много малка. Други колеги свършиха повечето, но ето аз имам възможността да ви представя това предложение. Така както каза господин Гуалтиери, след документацията от Панама, вече имаме съвсем нов тласък на дебата относно данъците и по предложението държава по държава, предложенията и докладванията държава по държава, а, нещата се променят. Това означава една по-широка реформа на данъците. Това означава голям напредък. Вече има такъв с Маргарете Вещер за данъчните помощи, най-вече за селективните данъчни е, предимства. Тази програма беше вече развита. Имаше и споразумение за автоматична информация за данъците в различните държави, обмене на тази информация, също извън Европейския съюз, Андора, Лихтенштайн, Сан Марино, Швейцария. И също работим по-тясно и с ОСР, и с G20, за да насърчим а, световни стандарти за добро управление при данъците. И така, минал, седмич, предложението миналата седмица а, е типичен подход а, с по-голяма прозрачност и една стъпка, а, важна стъпка се прави напред. А именно ще изискват най-големите мултинационални компании в света да оповестят публично ключовите цифри за данъците, които плащат и къде ги плащат. И мисля, че тук трябва да стане ясно едно нещо. Ще бъдем първото законодателство в света, което ще направи нещо подобно. Знам, че има хора, които твърдят, че данъчната информация не бива да се оповестява публично, че трябва да бъде оповестявана само между данъчни власти. И аз бих казал тук, че по-голямата прозрачност надгражда доверие и ни помага да преценим имаме ли добри закони и дали има някакви пропуски, които трябва да бъдат затворени. Мисля, че така ще се насърчат компаниите да си помислят дали те а, работят за по-добра репутация, дали работят в по-дългосрочен план за интересите на а, акционерите си и смятам, че това ще допринесе за една здравословна дисциплина и ще подпомогне изграждането на доверието в бизнеса. Смятам също, че ще ни помогне да се съсредоточим върху основните въпроси, поне за мен, а именно как ще защитим конкурентната позиция на европейските малки и средни предприятия. Сигурно всички си спомняте, едно нещо, а именно, че се смята, че мултинационалните компании могат да плащат, може да се окаже, че плащат по-малки данъци, отколкото малки компании, които оперират само в една страна. Как може това да се случи на практика? Как е възможно това от гледна точка компетенции? И равенство като цяло. Не трябва да има такова нещо малките компании, които не могат да си прехвърлят печалбата и не могат да се възползват от едни добри а, счетоводни и данъчни съвети, могат да се окажат много по-низгодна позиция от големите компании. Ако някой плаща по-малки данъци, значи, че други трябва да плащат по-големи. И сега се оказва, че малките компании плащат за сметка на мултинационалните. Аз съм за бизнеса, за конкурентоспособността, но тази конкурентоспособност, която засяга цените, услугите, качеството, иновативните продукти, а не конкуренция по а, креативност в това как да се укриват данъци. Така че нашата цел е по-голяма прозрачност. И също се опитваме да проследим няколко принципа. Искаме да бъдем а, добре координирани в международен план с ОИСР, с Г20. Искаме също да надграждаме над основните реформи, които вече са направени от колегите Пьер Московиси. Искаме също да обхванем всички мултинационални компании в Европа, не само европейските. И също искаме да имаме пропорционалност от това, което се прави, така че да не а, подкопаваме позицията на европейския бизнес прямо а, световните му конкуренти. Нито пък а, а, мал, да подкопаваме позицията на малките и средни предприятия, които оперират само в една държава. Така че това е накратко нашето предложение и големите компании с над 750 милиона евро на година доходи трябва да публикуват ключови цифри. Това засяга някъде около 6000 е, мултинационални компании, европейски и неевропейски, и а, ще а, се надгради над предишни предложения, които засягат само европейския бизнес. Аз мятам, че трябва да решим проблема, който е от голям, който много тревожи населението, а именно, че мултинационалните компании плащат никакви данъци или съвсем малки такива, точно там, където печелят огромни доходи. Трябва да се определи типа на бизнес дейността, нетният оборот, печалбата преди данъчно облагане, годишната печалба, данъците, които плащат в една година и а, акумулираните им печалби. Мултинационалните също трябва да докладват за всички данъци, които плащат извън Европейския съюз. Също решихме, че данъците, които се плащат и в трети държави, а, където не се прилагат добри стандарти за управление на данъците, а, и ако мултинационалните мултинационалните трябва да прилагат за тях същия детайлен списък за данъците, за разбивката на данъците, както този, който има тук. Там трябва да има детайли къде е, какви данъци плащат мултинационалните кои... и всеки, който се интересува, трябва да може да види дали и къде една международна компания плаща данъци. Това е за да сме сигурни, че а, а, всички тези правила се, се спазват. Това ще трябва да засяга и различните клонове и филиали. Трябва да се включат различните режими на прозрачност, дори по директивата за капиталовите изисквания. Единствената промяна тук е, че големите банки, които са извън Европейския съюз, но имат бизнес и тук, ще трябва също да бъдат включени в списъка. Като направим предложението, вече разгледахме много подробно дали ще се включат банките, както и други индустрии и а, разгледахме директивата за акционерите, решихме да имаме уравновесен подход той може да не е толкова добър за конкуренцията, но пък е много добър за а, прозрачността. Един въпрос. Защо не, не направихме такава разбивка и извън Европейския съюз? Отговорът е, че колкото по-малко компании извън Европейския съюз публикуват такава информация, това означава лош, лоши условия за Европейския съюз. Защото а, много малко инвеститори имат информация за европейските компании и съответно може да има и двойно данъчно облагане в някой държава. Относно големите компании с оборот над 750 милиона евро, тук смятаме да облагаме а, мултинационални компании, които всъщност представляват 90% от световните а, компании с такъв оборот. Разглежда се обхвата на компаниите, происходно происхода на средствата. всичките компании, които биват разгледани тук, биват детайлно описани. И разбира се, данъците са много по-малки върху малките компании. Когато изготвихме предложението, изслушахме становището на всички заинтересовани страни и в резултат имаме лесно предложение, много пропорционално. То ще ни позволи да увеличим прозрачността и да имаме един информиран дебат относно а, това къде компаниите плащат данъци. По този начин ще се насърчи честната конкуренция между компаниите без значение и размера им. И за мен сега приоритет е да се работи съвместно с този парламент и с държавите членки, за да може да се постигне съгласие по това споразумение и то да влезе в сила. Благодаря. Much, Благодаря. А сега ще започнем с въпросите и отговорите. Виждам, че комисията Юри има приоритет, така ми казаха. Четирима души ще зададат въпроси. Двама, две минути на всеки човек. После ще има втори блок от въпроси. Моля ви да пестите времето за следващите, за да сме сигурни, че комисаря ще оцелее и ще може да даде отговор на всички. Първо госпожа Регнер. Thank you very much for your uh, presentation, uh, Commissioner. Uh, you know that it's due... Благодаря за вашата презентация. Знаете, че имаше много доклади, до Кайли и така нататък. Също и директивата за правата на а, акционерите. Смятам, че сега вече а, точно това ни е нужно. Относно праговете, казахте 750 милиона оборот. Това не е особено амбициозно. Виждаме какво става в ОИСР. Да, голямо усилие, но Европейския съюз може дори да работи повече. Казахте го и преди имаме директивата по прозрачността, имахме примери. Можем да кажем, ето, няма нужда да стигаме толкова далече, но защо не вземете преди тези при, примери? В фирменото право имаме прагове за малките, средните и големите предприятия, за мултинационалните. Защо не ги вземете от там тези прагове? Щом искате да а, накарате всяко предприятие да си плащат данъците според печалбата. Благодаря, господин Ниблер. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, една бележка и един въпрос. Бележката е, че предложението ви е добре балансирано, има равновесие между прозрачност и данъчна справедливост от една страна и конкурентоспособността на нашите предприятия, която трябва да гарантираме, така че съм много положително настроена към предложението. И сега въпросът ми, бихте ли а, обяснили какво по-конкретно се какви конкретни намерения има в рамките на ОИСР, по-амбициозни, по-малко амбициозни ли са намеренията, как, по какъв начин дискурсът ще се отрази на нашето законодателство. Благодаря. Коферати. Господин Коферати. Грация, Благодаря, господин президент. Господин комисар, иска да задам един въпрос. Две. Да попитам две неща съвсем накратко. Първото е по каква причина а, изграждането на тази система е много по-малко, отколкото това, което е за банките. Ако погледнем разнообразието на праговете, информационните полетата на приложение, ще имаме едно решение за фирмите, което нещо по-малко, отколкото това, което се прилага за банките. Винаги сте казвали, че анализа, проучването на приложимостта, по което вече работихте месеци наред, трябваше да доведе до аналогични решения и заключението, до е, което сте стигнали, предлага едно решение без... Не може да разберем защо трябва да бъде различно, отколкото при банките. И втория въпрос. Вие казахте, че този, е, този правил ще бъде много важно за акционерите. Ние сме убедени, и ние самите, също защото предложихме с гласуване на парламента една подробна хипотеза и много по-амбициозна от заключенията, до които вие стигате, именно във връзка с директивата за акционерите. Но ако вече има един текст, който да е гласуван, ако има обективен интерес от страна на акционерите да знаят каква е ситуа... ситуация на предприятията, защо да не използваме тази директива, вместо да измисляме нещо друго, е, което ще има две отрицателни ефекта. Първо, ще е, нарушим директивата за акционерите и от друга страна ще бъде много по-просто и ефикасно да използваме това, което съществува тази директива за правата на акционерите. And, uh, Благодаря, госпожа Хаутала. Благодаря, господин комисар, за присъствието ви тук. Искам да благодаря за това, че избрахте а, пътя за, а именно за общно публикуване, оповестяване на информацията. Поздравявам ви. В моята страна, Финландия, общественият дебат и скандалите с поведението на някои национални международни компании а, е голямо. Това засяга, например, суми от порядъка на 1 милион, 2 милиона евро. Искам също да помислите за праговете, така че те да обслужват обществения интерес. Също първото предложение, където ние тук правим предложения, виждате, че другата част от света не прави кой знае какво. Такъв беше случая при разкритието от документите Панама. Член 48г казва, че има делегирани актове, е, прияти от комисията за някои данъчни изисквания, но виждам проблем. Критериите са много неясни, няма крайен срок. Бихте ли коментирали това? Това са първите въпроси от комисията Юри. Бихте ли отговорили, господин комисар? Благодаря за тези въпроси и за широката ви подкрепа. Има няколко теми, които се повтарят тук, най-вече относно праговете. И ще се опитам да обясня защо имаме а, такава разлика спрямо банковите прагове. Относно праговете, това също е свързано с въпроса как работим а, и как работим в рамките на ОСР и в международен план като цяло. Целият подход а, се мотивира от желанието да се обхванат и европейските, и неевропейските мултинационални компании. Мисля, че всички споделяме едно и също чувство. А именно това, че неевропейските компании плащат никакви или почти никакви данъци в Европа, а оперират тук. Така че това е основната ни тема. Това, което се получава обаче, е, че сме неспособни да приложим правила извън нашата територия. Т.е. ние не можем да задължим американските компании, които имат бизнес в Китай или в Сингапур, да спазват същите изисквания, които ние, примерно, налагаме на европейския бизнес. Ето, това е, което ни тласна. Към не а, агрегирани данни и към прилагане на настоящия подход. Що се отнася до праговете, ясно е, разбирам вашето становище тук. Сигурен съм, че ще продължим да разискваме по време на целият законодателен процес. Това, което обаче искам да направя, е, че ни трябва нещо, което да обхване всички големи мултинационални. Това стана. 90% от корпоративните доходи са обхванати тук. Това съвпада с дефиницията, определена от ОСР. И смятам, че е много важно, поне на страна на ОСР, че имаме амбиция с това предложение и го правим на практика. Тоест, отишли сме дори много по-далече от всички останали. Смятам, че за да имаме международно споразумение, това, което се опитваме да направим, е много важно да вървим ръка за ръка с други инициативи. И ние да тласкаме е, нещата напред. Искаме да имаме координация. Смятам, че тази сума 750 милиона е добра. Що се отнася до банките, отговорът или част от отговора отново е, че това е нещо, което можем да наложим – на европейски банки, но не можахме да обхванем и другите. А, а ние искаме да имаме един подход, който да обхваща всичкия бизнес, европейски и неевропейски. Това също е, налага изисквания по банковото докладване. То а, говори също и за решаване на проблемите, свързани с финансовата стабилност. И тук. А, това е част от банковия модел. Що се отнася по делегираните актове и критериите? Няма крайен срок. Пьер Москови си го каза. Целта ще бъде да има такъв до 6 месеца. Той знае, че имаме един динамичен процес, т.е. имаме четири широки критерии и всяко законодателство, което не отговаря на един или няколко от тях, може да а, бъде разкрито. Това ще е базата на действията ни и съответно базата за включване или изключване в черния списък. А когато говоря с Пьер, той наистина мисля, че може да ви обясни и повече по темата. Благодаря, господин комисар. Сега втора група въпроси от членовете на економическата комисия част от моята работа е да говоря с банките. И мога да кажа, че съм чула много оплаквания от банките, но не съм чула а, да говорят за конкурентност, за липса на предимства и така нататък. Така че, а, като че ли не се потвърждава риска, за който вие говорите. Така, сега първият Дариус Розачи. Yes, well, е, Благодаря. Господин комисар, добре дошли тук в парламента. Всички искаме да се борим с агресивното данъчно планиране и с укриването на данъци. Така че също има и голям брой е, правни актове, които идват към Европейския парламент. Сега разискваме други е, предложения за разкриване на информация за личните доходи и за доходите на фирмите и филиалите. Дъщерните фирми. Така че поздравяваме ви за това, че се опитвате да направите данъчната система по-ефективно действаща и по-прозрачна. Въпросът ми е по мерките, които а, гарантират правилното прилагане на директивата. Има ли някаква идея да предложите на държавите членки някакви препоръки за това как да прилагат на практика законодателството. До каква степен смятате, че може да има един набор от препоръки или мерки или санкции, които държавите членки трябва да прилагат, за да има същия подход, да съществува същия подход, за да се избегнат регулаторни арбитражи и да има едни и същи правоприлагания спрямо различните компании. И вторият ми въпрос по въпросните прагове напълно разбирам аргументите, които може би не са толкова амбициозни тези прагове, не са толкова амбициозни колкото ОСР. Не искате компаниите да бъдат в неизгодно положение, но не смятате ли, че може да се приемат по-низки стандарти? Какви са насърчаванията за европейските компании да останат, а не да заминат под други законодателства, където има по-високи прагове? Защото тогава просто няма да бъдат покрити от законодателства. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Хил. Аз също смятам, че равните и справедливи условия за всички предприятия в Европа са много важни. Съгласен съм и с вас за това, което казахте за малките и средни предприятия, защото ако не ги подкрепим, няма да има економически напредък. Но сега нещо съвсем друго. Вие казахте защо не е необходимо всички държави по света да представят отчети по държави. Според предложението на комисията, което самият вие представихте, е възможно да се, изисква такива, да се изискват такива доклади от страни, които не желаят да сътрудничат и страни, които представляват данъчни обежища. Защо от тях да може, от всички останали страни извън Европейския съюз да не може? Не виждам логика. И сега нещо за списъка. Списъка е, на онези е, законодателни системи, които не сътрудничат. Кога ще влезе в сила този списък? Не е ли по-добре? Uh... всички е, всички страни да влязат в списък до момента, до който не докажат, че сътрудничат, че изпълняват критериите. Така не е ли по-лесно и по-ефикасно? Благодаря. You, Благодаря, господин Месершмист. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисаря за това, че ни отдели време. Запознах се с проекто предложението за новите правила за прозрачност и виждам, че се прави пряка връзка между публикуването, оповестяването и решимостта на комисията да се данъчното облагане да става при източника там, където се реализира печалбата. Това е добре. Но, доколкото знам, панамските документи, например, се въртят не толкова около законни или незаконни маневри за избягване на данъци, а около, около най-обикновени случаи на корупция сред богати хора, политици и така нататък от всички възможни кътчета на света. Как си представяте, какви правила ще има за оповестяването на информация, за да може да се гарантира, че няма да има такива случаи, както с панамските документи? Благодаря, господин Хил, че ни отделихте време. Аз искам да подкрепя въпроса на колегата Кофорт. Не разбирам логиката, не разбирам систематиката. Значи казвате, че ще има изискване за докладване по страни, само за страните, които ще влязат в черен списък, за другите не може, защото а, правилата на конкуренцията не го позволявала. Искам да попитам, има ли юридическа експертиза, някакъв документ, който да потвърждава на комисията, че е права? И от друга страна трябва да ви кажа, че ви желая късмет с този черен списък. Знаем какво стана в миналото в ОИСА ОИСР през 2009 година имаше такъв един черен списък, който се оказа празен след няколко дни, защото панамците примерно казаха, защо Делауер и САЩ не са там черни списъци, черен списък в Португалия има с 75 страни, а в Германия с 0 страни, така че въобще не е ясно как се съставят. Те ви желая късмет. В този смисъл искам да кажа, има ясни, недвусмислени случаи на мултинационални концерти. Не можем да си затваряме очите пред тях. Ето, моят е, Чичо е италиански обощар, той е малко и средно предприятие. За него трябва да му е ясно. И е, накрая е, праговата стойност е твърде висока. Отначало бяхме предложили 40 милиона евро и това е по-уместния праг. И накрая, позволете ми да кажа, смятам, че трябва да бъдем по-смели, както по, отношението, по отношение на предложението за ОИСР, трябва да бъдем по-смели и за докладването, за да можем да получаваме информацията, която е необходима, а и обществеността очаква това от нас. Не бива комисията да чака обществен натиск, за да предприеме нещо. Благодаря. Thank you. Благодаря. Джонатан Хил. Well, about... Съгласен съм с последната точка. А, дали трябва да работим заедно и а, как ще го направим? Да. Може би тук ще се повторя, но все пак ще гледам да избегна това. Съгласен съм с казаното, че имаме нужда от спешни действия. По въпросът за това защо данъчните закони не са, не са добри, защо има такива данъчни обежища, защо не всички са в черните списъци, как да направим един подход, в който да накараме мултинационалните да публикуват информацията. Данъчните юрисдикции без добро управление наистина са провал. И нашата оценка на въздействието показа, че конкурентната опасност от разкриване на някоя информация в трети държави, например, някой да може да, бъ... да види, например, конкурент да види че европейският бизнес натрупва пари, а, за да предвиди някакви а, оферти за закупуване на някакво друго предприятие или бизнес, това може да доведе до някои неприятни последици. Но относно черните списъци за а, данъчните обежища, много по-трудно е да се каже как една мултинационална компания натрупа пари в данъчното убежище а, с цел конкурентен бизнес или за данъчни цели. И понякога информацията, която се дава, от черния списък може да не е информацията, която ще даде на другият конкурент съответно предимство. Защото, примерно, най-вероятно няма да опишете в а, това, което сте скрили в данъчното обежище, парите, които сте заделили и плана ви за нова научно-развойна дейност. Не тях има нужда да укривате. Така че, когато се налагат изисквания за оповестяване на информацията, смятам, че, например, това, което показаха документите от Панама, е, че е, сме напълно прави да се задаваме въпроси относно това, което се случва. И тук се свързват нещата с въпрос на господин Месшевец. А, именно връзката между това предложение за мултинационалните компании и това, което той каза за документите от Панама, това, което те показват, което е по-скоро свързано с корупцията на отделни лица или пък а, престъпно поведение. Отговорът тук е, че, така както казах и в началото, а, нашата работа по страни, докладването по страни, всъщност излезе много по-рано и предшества документацията от Панама. Това съществува отдавна. И мисля, че разликата с документите в Панама е тази, че тук фокусът беше поставен върху законодателствата, които не а, спазват доброто управление на данъчните политики. И съответно трябва да разширим черния списък и да разширим изискванията за докладване. Тоест, не се докладва, в нашата, нашите доклади не се предвижда да се работи по всички въпроси, които се повдигнаха с документацията от Панама. И там, при тази документация, се разгледа цяло едно ново по измерение. И смятам, че Пьер Московиси, както и Международния форум, ни показаха много нови елементи. Дали списъка ще бъде направен на време? Отговорът ми е, мога да ви гарантирам, че очаквам с нетърпение, така както и Пьер Московици, да получим този списък. Пьер Московици няма да стои с кръстени ръце. Мисля, че ще е по-добре да продължим с този подход, да разгледаме всичките юрисдикции, да приложим критериите, да се види а, дали няма да има някаква конфронтация, но целта е същата, а именно да се а, видят какви действия можем да предприемем. По санкциите, санкциите се поставят в директивата за счетоводните стандарти. И а, директивата казва, че трябва да имаме ефективно, пропорционално а, и обезкуражаващо законодателство на санкциите. И е, разбира се, може да има някои разлики, но не бива да забравяме, по-широката точка обществено оповестяване, където всъщност се крие цялата идея за прозрачност и за достъп на общественото мнение, за обществено проучване и контрол. Смятам, че потенциалното влияние върху бизнеса а, ще бъде възоснова на това, което видят акционерите и потребителите. Защото ако а, вие отблъснете акционерите, инвеститорите, потребителите от дадена компания, оттам нататък нещата мисля, че са много прости. Uh, thank you. Then we can go to the second round of questions. И така, втори тур въпроси. Мистер Кавада is the first one. Господин Кавада. Си, президент Швед. Благодаря, господин председател. Ще, господин комисар, ще бъда много кратък. Имам един технически въпрос и един а, е, по-политически, бих казал, въпрос в е, смисъла, че ние трябва да управляваме економиката, така че техническият ми въпрос е как е, ще се окачестви данъчната основа на предприятията, които работят на европейска територия? Това ли ще бъде ли това оборота? Дали чистата печалба? Е, дали ще има облагане преди консолидирането на е, чистата печалба в холдинга. Просто е много важно, защото това, което най-добре отразява економическата дейност, която по принцип трябва да бъде облагана, е именно оборотът. Вторият въпрос, господин комисар, е съвсем простичък. Правилно ли ви разбирам или е, може да кажете, че принципът на тази директива ще почива на едно много просто понятие. Всякаква дейност на определена територия трябва да бъде облаган, каквато и ще да е, е фирмата, европейската фирма или филиал, или не европейска фирма, която печели пари на европейска територия. Е, готов ли сте да потвърдите принципа на данжната териториалност? Аз печеля пари на тази територия и плащам данъка на тази територия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ми комисар Хил, благодаря ви за представянето на това интересно предложение. Аз изцяло приветствам идеята за по-голяма отчетност и повече прозрачност в областта на корпоративните данъци, както, като по този начин се надявам да бъдат открити и премахнати до сега съществуващите пропуски и несъответствия в данъчните системи на държавите членки. Укриването на данъци в Европа и по света не е новост и не беше нужно да чакаме да избухне скандала за документите от Панама, за да предприеме мерки на общо европейско ниво. Още през 2013 година предишният председател на Европейската комисия обяви, че Европа губи по 1 трилион евро годишно само от данъчни измами и укриване на данъци, като тези цифри най-вероятно са се запазили през годините. От това, разбира се, страдат най-вече националните бюджети. В тази връзка бих искал да попитам, ако в процеса на докладване страна по страна се установи, че дадена компания или нейните дъщерни дружества или клонове, развиващи дейност на територията на Европейския съюз, не спазват предвидените изисквания, на кого и какви санкции ще бъдат налагани и кой ще бъде компетентният орган да налага тези санкции? Благодаря ви. Е, мисис Розиер. Merci, е, merci Monsieur le, le Commissaire. Cette proposition, c'est un... Благодаря, господин комисар. Това е едно предложение, което е в правилната посока, но все пак и доста неща трябва да се направят още. И искам да се съсредоточа върху някои конкретни теми. Първо се става дума за праговете, но ако вашата цел е да установите някакви условия за справедлива конкуренция между предприятия, национални предприятия, тогава ще трябва да визирате максимум мултинационални предприятия фирми и ще бъде оправдано да има по-нисък прак. И другия, другата тема, информацията, която се доставя от предприятията, парламентът винаги е искал да има конкретни информации за субсидиите, дейността и филиалите, които да бъдат публикувани от мултинационалните компании. Защо решихте да се ограничите до толкова малко информация? Това е въпрос. Третата тема също беше засегната. Става дума за за информацията Казвате, че не може да се наложи публикуването за всички страни извън Европейския съюз, за да може да бъдат засегнати мултинационалните компании, компании, които не са в Европейския съюз. Но защо не можете да ги задължите? Поне за някои страни. Ако може да го направите за някои страни, трябва да може да го направите за всички. И тогава бихме предпочели тук да имаме максимална прозрачност. И поради и по всички тези въпроси очаквахме повече от комисията и повече означава да се присъединиме към позицията на парламента, който вече предложи много амбициозни неща в директивата за правата на акционерите, които биха имали е, сериозно предимство, е, че има повече амбиции по отношение на времето, което да се стане. Така че приканваме ви да работите на тази основа, отколкото да започнете нещо ново. Uh, one last question by Mr. Marin. И сега още един въпрос. Senhor Comissário, uh, o último escândalo dos Panama Papers. Благодаря, господин комисар. Разкритието на скандала на Панама Пейперс показаха каква е огромен, и какъв огромен обхват на тези усилия да се избягва данъчното облагане и да се действа нелегално. Въпросът ми е съвсем просто и от моите избиратели. Какво Европейския съюз ще направи и смята да направи, за да се справи с тази ситуация, за да промени нещата? Защо да се позволи да има такива офшорни платформи? Защо да няма политически инструменти да се борим срещу тези незаконни действия? 20-те най-големи предприятия в моята страна, е, някои от които са основно базирани в Португалия, имат фондове, които открихме другаде, по-специално Люксембург и в Холандия. Ако конкуренцията, която е, трябва да се изразява на свободния пазар, ако тя е възможна в Европейския съюз, защо трябва да има форма на конкуренция между държавите, и защо трябва да има различно облагане съобразно е, различните държави членки на Европейския съюз. Каква солидарност е, е това между държавите членки? First, one general point, uh, the, the, which I was... Първо, нещо, което ме питаха доста хора, защо се наложи да чакаме до а, Панама, а, документите от Панама, за да почнем да правим нещо. Не сме. Това ще кажа. Това предложение беше част от едно по-широко, един по-широк пакет мерки, обсъдено с Маргет Вещер и с Пьер Московици. И а, това предложение вече се разглеждаше преди да избухне аферата Панама. Разбирам, когато колегите казват, че искат амбициозни цели и че искат напредък. Смятам, че това е много амбициозно, много по-амбициозно от всички станали предложения, защото всъщност отива дори още по-далече от всички станали елементи в европейският бизнес. И също е много важно да се изпрати посланието по-надалеч от Европейския съюз. Да имаме предложение, което не обхваща повечето компании, смятам, че това е нещо, което няма да помогне. Никога нямаше да се разбере едно такова предложение, което не обхваща неевропейския бизнес и води до други факти, например, как а, да не предизвикаме допълнителна фрустрация – А, по специфичните въпроси, тук можем да видим детайлите по-нататък. Това предложение трябва да засяга мястото, обичайното място на съществяване на бизнеса. Мисля, че по тези технически детайли а, ще можем да проведем и техническа дискусия. Но относно идеята защо а, няма други информации, друга информация, тук Знаете, имаше едно предложение на ОСР, което всъщност дава на обществеността голяма част от информацията и позволява на хората да задават въпроси а, и да се връщат на а, тази тема, къде се плащат данъците. Да, и тези данъци се плащат там, където компаниите е, правят печалбата си понякога имаме а, информация, която може да не е размита и само една такава ясна информация може да помогне на хората да разберат ясно какво точно става. Така че санкциите ще трябва да бъдат решени от отделните държави членки. тези санкции трябва да бъдат ефективни и да бъдат обесърчаващи. Така че мисля, че най-голямата санкция всъщност е общественото оповестяване. Ще бъде много трудно едни такива компании, ако се оповестят а, излязат наяве какво правят, тогава ще им бъде много трудно да излязат и да защитят а, а, своите машинации пред обществеността. Сега Ван Гиголд. Um, господин комисар, знаете ли какво му басаро значи? Думата шлим Worse. Това е да се подобри нещо за, с лоша идея. Превода може би не е добър, но добре, е. добро описание на това, което предложихте в отговор на е, панамския скандал. Защото някои данъчни е, обежища е, в черния списък са предмет на отчети, е, защото ако имаме стандарти за докладване, които да са еднакви в целия свят, за да се избегне докладването на това, което извършват е, фирмите извън Европейския съюз, е вашето предложение е, прави така, че Европа явно няма да е много приемлива за инвестициите, защото предприятията знаят, че ако инвестират в Европейския съюз, те ще трябва да докладват да изложат а, своите печалби, докато ако работят извън Европейския съюз, не е така. Така че решението не е много добър, добро. Може би е едно добро решение да се каже, че след определен е, праг, след определена стойност, може би тогава вече ще се прави такова докладване. И тази, това равенство в прозрачността ще бъде е, решението няма да спрат предприятията да работят в Европа, защото трябва да докладват да, страна по страна. Това е всъщност е, идеята, която исках да изкажа. За това искам да се върнете на въпроса за равенството в конкуренцията между държавите членки навсякъде. Черен списък няма да може да работи, защото е, на, на времето политическия натиск не е подействал. И в много страни знаем, че е, вече Съединените Американски щати са най-голямата страна, където може да се откриват такива фиктивни компании, без да се поставя въпроса за собственост. И зная, че имате конкретни идеи по ефикасността на, правителствата, особено ако човек е скептичен по отношение на политиката, Все пак говори се за прозрачност за всички, по-скоро отколкото да се прилага някакъв глобален списък. Мисля, че трябва да се върнем на тази първоначалната идея. И тази немска дума, която беше трудно за <laughs> произнасяне от преводача, за което се извинява, все пак това беше идеята. Ние трябва да действаме и сега това предложение е в... Ние трябва да работим с него. Марко Дзанни. Благодаря на комисара. Е, считам, е, че тази, това предложение не е достатъчно храбро, защото в един такъв момент на голям медиатичен натиск върху европейските институции да работят, да се борят срещу данъчните измами. Мисля, че трябва да се отиде по-далече от това, което този парламент вече работи по хубав начин, по някои решения и се надявам, че предложението ще бъде подобрено. Що се отнася до въпросите, които останаха малко висящи, по които искам, има въпроси. Е, първа, първи, първата точка е за този disclosure. Е, този подход е, страна по страна, стъпка по стъпка, не трябва да тежи много на предприятията, но вярвам, че не се изисква такава информация, много подробна информация. С... Не може да се искат информация за продажбите и за други неща. Това е информация, която е абсолютно необходима, за да може доклада страна по страна да бъде ефикасен. Имам и присъединявам се към съмненията, които изрази колегата Гигъл, че това е едно предложение, което е, почива, нали, дали може тази, това докладване по страна по страна няма да доведе до нарушаване на конкурентоспособността. Ако няма дискриминация, не е дискриминащо за Европейския съюз и за страните от Европейския съюз, това може да бъде е, за друг, да не е вредно от другите страни. И пак този подход страна по страна, мисля, че това е един а, е, предпазлив подход. Тук го прекъсва председателя. Добре, Барбара Капел. Благодаря, господин председател. Господин комисар, комисията е, представи пакет от мерки за борба с данъчните измами и укриването на данъци на базата на ефективно облагане там, където се а, реализира печалбата. Втората ви така основна база е а, равния старт, но всъщност има предприятия, които са малки и плащат по-високи корпоративни данъци от мултинационалните концерти. Разбира се, че докладването по страни е важна крачка към повече прозрачност европейските предприятия от определена граница нагоре трябва да докладват годишно, като оповестяват, публикуват своите приходи. Миналата седмица след излизането на панамските документи, вие малко изострихте тона и казахте, че изискванията ще се отнасят за онези данъчни региони, които не спазват а, разпоредбите и изискванията за данъчна справедливост. Днес обаче Бермудите, например, поеха задължение за, такъв ежегоден, за такова ежегодно докладване. Е Въобще има страни, които са готови да участват в борбата срещу избягването на данъци от страна на, мулти, на големите концерни. И сега въпросът ми на Екофин тази година, тази седмица седмица беше поискано по-остър подход срещу данъчните измами, като се работи и срещу нежи данъчни комис... Е, консултанти, които съветват своите клиенти да влагат парите си в офшорни фирми. Това е работен документ. Бихте ли ни го обяснили по-подробно? One minute Thank you very much indeed, uh, Chair. Thank you very much indeed. Благодаря, господин председател. Господин комисар, мисля, че всички сме на едно становище, че гражданите вече им дошло до гуша. Ще трябва да се опитаме да ги убедим, че не сме проблем, а ние сме решението. И вие насърчавам, господин комисар, да работите и да предложите всички тези предложения колкото може по-скоро. Знаем, че Банките трябва да представят е, доклади страна по страна, ако могат да го направят. Е, гражданите едва ли ще разберат защо предприятията не могат да направят същото. Тъй, че според мен това е един е, аргумент, една допълнителна причина да се направи това докладване страна по страна задължително за предприятията. Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Ще кажа, че това законодателство е от ключово значение. А, това, тази прозрачност е от ключово значение за борба с измамите. Това е начина по който можем да спечелим дългосрочен план. Само така ще се избегне плащането, е, укриването на данъци. Има два въпроса. За мен не е ясно. Тук имаме черни списъци и имаме и друг, друг черен списък в данъчен пакет. За едни същи черни списъци ли говорим? А, как, как ще накараме за тия черни списъци? Въобще можем ли да накараме неевропейските компании да докладват данъците и, и да си ги плащат. Освен това, има няколко законодателства в една и съща държава а, понякога. Дали няма да е по-добре сега да имаме някакво ново решение в това отношение. Господин Хил сега. This, um, question... Този въпрос, който тук казвате, защо нямаме еднакво законодателство навсякъде? Напълно съм съгласен, че в идеалния свят има система, която се прилага международно, равно, справедливо навсякъде. Но данните на ОИСР и други показват, че нещата не стоят така, но все пак има много по-голям напредък, отколкото сме мислили. Практическият проблем, с който се сблъскваме, е, че ако не можете да задължите всички трети държави да да правят нещата така, както ние ги правим тук, просто няма как да напреднем. Виждате мерките, за които налагаме за докладване, например, за а, дървет, за, за дървесината, изсичането на дървета от трети държави, за да следим происхода на дървесина. Не е лесно, Хубаво е да искаме нещо подобно, но имаме и трябва да признаем практическите ни ограничения, които изискват един умерен подход. Относно оповестяването, публичното оповестяване, да, това е подход, и той може да бъде приложен и за дъщерните фирми. Тези изисквания за докладване могат да бъдат приложени и ще продължим в тази насока. Разбирам ви, имате различни становища. По-специфичните въпроси за това какви мерки могат да бъдат считани за банките и за финансовите съветници. Финансовите съветници, които може би съветват компаниите да предприемат някакви не особено законни действия. Да, точно това гледаме сега. Ще видим какви мерки могат да се въведат и а, имаме европейски режим за наказания при злоупотреби с пазарите и смятам, че може това да се приложи и в други области. Съгласен съм с казаното а, относно изискванията за докладване и че оповестяването е много силен, много мощен инструмент. Напълно съм съгласен с това, което трябва сега да прилагаме за всички мултинационални, не само за банките, не само за европейските банки, не само за неевропейските, опериращи в Европейския съюз. Относно последният въпрос за докладването на различните законодателства, толкова че ли е малко извън моята компетенция, но все пак ще ви препрача към Пьер Московици, който мисли много по-широко, отколкото аз. Аз съм концентриран в по-тесни и финансови аспекти но смятам, че той може да ви даде повече информация. А, но случилото се е след документите от Панама, най-вече за данните за различни лица, частни лица, които бяха разкрити. А ние те първа ги разискваме и ще видим какви ще са приоритетите, които ще а, определим. Очакваме също и вашите мнения. Искаме работата, съвместната работа да продължи. Благодаря. Мисля, че мога да благодаря на комисаря от името на трите комисии за вашето присъствие. Можехме да дискутираме много по-дълго, но в крайна сметка времето ни е ограничено. Благодаря, господин комисар, и благодаря за възможността, която ни дадохте да ви зададем въпроси. Благодаря.